c'è, quindi c'è. Bene, c'è tale. Cari colleghi. Скъпи колеги, добър ден. Моля, заемете местата си, за да можем да започнем заседанието. С радост и удоволствие казваме добре дошъл на нашия приятел. Смятам, че това е подходящата дума който е дошъл тук в комисията на повърши работи. Господин Антонио Милосовски, министър на външните работи. На бивша Югославска република Македония. Ще изрека цялото название. Надявам се, че в бъдеще проблема с името ще бъде решен и ще бъде съкратено названието на, просто на Македония вашето присъствие тук показва интересът на Европейският парламент и по-специално на Комисията по външните работи в, към развитието и напредъкът на вашата страна към европейската интеграция. Знаем, че тази година има голямо значение в политическо отношение. Във вашата страна бяха проведени президентски избори, а също така през април и избори за местни органи на властта. Начина по който бяха проведени тези избори бе признат от всички като ясен знак, като доказателство за вашата способност да работите и се развивате в демократични обстоятелства. Това е важен критерий за начина и начина по който бяха проведени изборите беше много важен. А, а, по вашият път и стремежа ви към членство в Европейския съюз. А то бе потвърдено и в кратката дискусия, която имахме преди да дойдем тук днес след обед. А, този напредък се признава и от Европейската комисия. която препоръчва започването на преговори. Нещо, което е важна крачка напред по този път. По същите причини, нашата комисия неодавна изрази пълната си подкрепа за премахване на визите за гражданите на Македония. И, и ние вярваме, че това решение ще влезе в сила в началото на едната година. Споменавам това още в началото на моите уводни думи и казвах, казах го малко шеговита, името, шеговито името продължава да бъде проблем, но не и бариера а пред напредъка към преговори много важно е да се постигне споразумение с гръцкото правителство, удовлетворително и за двете страни, чрез което би се сложил край на вредното влияние на този нерешен проблем. Пред Македония седат много предизвикателства. Интензивната борба срещу корупцията, укрепването на е, съдебната система и нейната независимост, е, реформата на администрацията, правата на малцинствата. Това са все въпроси, по които знам, че вие работите. Важно е вашето искрено желание и решимост да преодолете, преодолеете тези проблеми. сигурен съм, че вие, господин министр, ще имате възможност да ни кажете повече в своята презентация пред нашата комисия. Надявам се, ще имаме плодотворна дискусия. Имате думата, господин министр. С вашето любезно позволение в този дом на всички европейски нации, малки и големи, с удоволствие ще изнеса тази реч на собствения си роден език, на македонски език, за да можем и ние да допренесем още малко за богатството на многокултурният и, език, и езиков спектър в Европа. Уважаеми депутати. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря, че проявявате интерес. Искам да ви благодаря за възможността да се изкажа пред Комисията по външни работи за първ път след конституирането на Европейския парламент след юнските избори. За мен е чест да се срещам и разговарям с членовете на тази комисия, в която от, в един откровен и градивен диалог се обсъждат въпроси от общ интерес. Обаден съм и по този повод ще се възползваме от възможността да обсъдим напредъка на Македония и да видим Какви са възможностите за постигане на още по-голям напредък е, в това отношение? Вашите идеи са винаги добре дошли. Те служат като ориентири за усилията и на македонското правителство към присъединяването ни в, към голямото европейско семейство. Позволете да ви честитя за приключване на процеса на ратификация на Лисабонския договор, който се счита за особено важен с оглед на разширяването на Европейския съюз. Уважаеми дами и господа, днес Република Македония се намира на прага на преломен момент в новата си история. Възможността да се започнат преговори за присъединяване с Европейския съюз се разкрива пред нас. Възможност за по-нататъчно разширяване на зоната на мир, стабилност и просперитет на Европа 20 години след Обединението на Европа е а, е, съвсем достижимо. Възможността да се интегрира малката и миролюбива нация с, е, а, на Македония с богата история и културни традиции в европейското семейство се превръща в реалност. Отговорността да се възползваме от този исторически шанс на първо място е наша, на правителството на Република Македония, на всички а, наши граждани и е, политици но това е също така и споделена европейска отговорност и ваша и наша. Стремежа си да осигурим благоденствие и добруване на сегашните и бъдещи поколения на македонските граждани, като прилага европейските норми и стандарти в Република Македония. Македонското правителство отдава най-висок приоритет на европейската интеграция на нашата страна. В края на края това е стратегическа цел, която следват всички правителства след нашата независимост през 1999 година. Това е цел, която се ползва с подкрепата на гражданите на всички етнически общности, политически партии от гражданското. Съгласно последните проучвания, 90% от македонските граждани подкрепят интеграцията на нашата страна в Европейския съюз. Интеграцията на Македония и на останалите страни от процеса за асоцииране и стабилизация е част от основния ни дневен ред. Преди няколко седмици Европейската комисия даде положителна оценка на досегащите постижения на моята страна. Степента на изпълнение на критериите за членство и на политическите критерии, прияти от Европейския съюз, според нас трябва да доведе до започване на преговори за присъединяване, разбира се, с подкрепата на Европейската комисия, на европейските държави членки и на парламента, за което ние сме много благодарни. В подкрепата ви до сега беше много ценна а, и в процеса на вече прието в нашата страна законодателство. Надявам се тази подкрепа да продължи. Позволете да благодаря специално на докладчика господин Талер, който отчита тези постижения в своя доклад, който вие разгледахте миналата седмица. Позволете също така да благодаря и на него за подкрепата му и на всички вас за подкрепата, която очакваме да получим чрез следващата ви резолюция за откриване, за откриване на преговорите. Все пак има е, някои недостатъци. Нашата дейност не бива да спира. Нужно е да осъществим още много реформи. Правителството направи задълбочен анализ на доклада на Европейската комисия и констатациите и препоръките там също ни водят в по-нататъчните ни усилия за присъединяване. Те бяха заложени в един план за действие, прият от правителство на Македония, който ще бъде реализиран съгласно препоръките на Европейската комисия. Това ще бъде основа и за годишната актуализация на годишната програма за приемането на достижението на европейското право. Македонското правителство ще продължи да работи а, в посока на възприемането на критериите, на европейските критерии и стандарти. Имаме още да работим в системата на публичната администрация, в съдебната система, да продължаваме борбата с корупцията, прилагането на рамковото споразумение от Охрид, изпълнение на нашите задължения по договора за асоцииране и стабилизация, по-добро прилагане на закона, особено в някои области, като енергетика, опазване на околната среда, социална политика и засилване на административния капацитет. Правителството ще продължи да а, участва много активно и да проявява собствени инициативи в посока подобряване на отношенията с нашите страни съседки и страните от региона по отношение на разговорите с Република Гърция. Разговорите проявяват, продължават все по-активно под егидата на ОНЕ, така че да намерим решение, което да не нарушава достоинството на македонските на македонците. Имахме няколко заседания проведохме много откровени разговори и прилагайки метода на комуникация, при, използван в Словения и в Харватия, ние ще се постараем да решим този отворен въпрос. Ние искаме да имаме добри добросъседски отношения, стига това да намира отклик и от другата страна. Що се отнася до Косово, ние смятаме, че отношенията ни там а, имат своя принос не само в двустранен, но и в регионален план. И затова искам да подчертая колко е важно и Косово да се включва в регионалните инициативи и проекти на Европейския съюз, като например в либерализация на визовия режим според Македония въпросите в региона могат да се решат в дух на градивност при спазване на принципите на взаимното защитане, суверенитета, териториалната ненакърнимост и мирното разрешаване всички отворни въпроси. Македония е убедена, че с избора ново правителство в Гърция климатът на отношенията между двете страни ще се подобри и а, преговорите по решаването на въпроса с името а, ще, са, а, ще отбележат значителен напредък. А, Македония очаква, че резултатите от реформите и вложените усилия от страна всички съседни държави, включително в решаването на проблема с името, ще бъдат оценени високо от Европейския съюз и в края на годината съветът на Европейския съюз ще има добра възможност да приеме политическо решение за започване на преговорите за присъединяване. Началото на тези преговори ще бъде много важно не само за вътрешните реформи в нашата страна, но също така за устойчивостта на процеса за стабилизация и асоцииране като част от процеса на разширяване. Така Европейския съюз ще укрепи доверието в постигнатия отново консенсус по въпросите на разширяването. Членството наистина зависи от динамиката на прилагане на реформите в страните кандидатки и потенциалните такива които на практика подобряват и състоянието в нашата част от Европа. Това е важно за всички, особено за млади, младите в Македония, които искат да видят страната като една модерна страна, отворена, която им дава възможност да се реализират. Освен това е много важно да знаем, че започването на преговори с Република Македония ще засили междуетническите отношения, което е основа на нашата стабилност, на нашето многоетническо общество. Уважаеми дами и господа, с няколко думи по въпроса за либерализация на визовия режим, който се смята за основно важен за правителството и той трябва да се изпълни до края на годината, защото това ще даде големи възможности на нашите граждани, на гражданите на другите страни в региона. Разбира се, правителството полага всички усилия да изпълни по поставените от Европейската комисия критерии. Вече се вижда края на този процес и сме особено благодарни на помощта на Европейския парламент, който предложи на Европейската комисия да се премахне е, изискванията за виза. Това ще спомогне да се осъществяват по-близки контакти между гражданите в Европа в областта на образованието, научните изследвания. Младите хора ще могат да видят и пренесат в страната си ценни ценностите на Европейския съюз. Що се отнася до по-нататъчната интеграция, а, не бива това да се разглежда като заместител а, на а, присъединяването и преговорите към него. Това е нещо, което го облегчава, но не го замества. А, процесът на либерализация показа, че страната има капацитет за изпълнение на, на стрикните технически изисквания, поставени от Европейската комисия, което ни дава надежда, че така ще се справяме и с процеса на преговорите за присъединяване. Ние, ние сме готови да, тръг, да започнем с тези реформи веднага, в случай, че започнат преговорите още от до година. А за нас е много а, важно да използваме добре предприсъединителните фондове. А, това е въпрос, който приоритетно се разглежда от нашето правителство. Едно от по-конкретни цели е акредитацията на децентрализираното управление на предприсъединителните фондове до края на тази година. Има значителен напредък в подготовката на институциите за пълното прилагане на този инструмент е, на, е, за предприсъединителна помощ. Засили се административния капацитет. Това се подкрепя от е, акредитирането на третия компонент регионално а, развитие и четвъртия развитие на човешките ресурси. И сега няколко думи за економическата ситуа... ситуация. Глобалната а, криза не заобиколи Македония, спада економическата дейност, глобален мащаб, който намали, поръч, намали поръчките в нашата страна, особено в металургичната и текстилната промишленост, но а, пост- Тишенията на Македония са за пример не само в региона, но и в по-широк план, а именно БВП в Македония спадна само с 1,2%, докато инфлацията бе овладяна а, и а, с 0,4% с отрицателен знак за първите 9 месеца на тази година. Освен това, правителството успява да поддържа очаквания дефицит в а, а, рамките на 2,8% от БВП. Въпреки кризата намалява търговския дефицит, основният и, и безработицата. Основните причини за лекия спад в БВП са е, засиленото частно потребление, ниските лихви за кредитите за домакинствата, високите е, лихви по депозити, стабилността на банковата система. Що се отнася до последното тримесечие на тази година, ние очакваме БВП да нарасне. И така, за годината общия спад на БВП ще бъде под 0,6%. Това се дължи на мерките на правителство, като например фискалния пакет, разсрочване на фирмените задължения и на, насочване на вниманието към инфраструктурни мерки, подкрепа за кредитоспособността на фирмите, използвайки и кредити от Европейската инвестиционна банка. А днес, уважаеми депутати, аз дойдох в Европейския парламент, за да обменим виждания за европейската интеграция на Македония и региона. Много от вас знаят много добре колко високо ценим а, ние в а, Македония този диалог с Европейския парламент. Дойдох тук и с а, друго намерение да помоля отново за вашата подкрепа в следващият етап, а, м, по който ние се държим към Европейския съюз, а, началото на преговорите за присъединяване а, общността, обществото в Македония винаги е гледало на Европейския парламент като фар на справедливостта, свободата и надеждата. А, и днес се надяваме на вашата силна подкрепа за предложението на Европейската комисия. Заедно сме изминали вече дълъг път, заедно ни предстои следващата стъпка. Нека да обединим своя потенциал и заедно да поженем плода на своите усилия. Очакването на гражданите на моята страна а, с, а, са да се постави начало на преговорите за присъединяване през следващата година. Следващата година, 2010, а, се разглежда като начало, начало, ново начало, защото ние отбелязваме 100 годишната от а, рождението на на майка Тереза и в заключение позволете ми да цитирам тази носителка на а, толкова отличия за нейната хуманност, която започна своята мисия в Македония. Ние понякога имаме чувството, че, че усилията ни са една капка в огромния океан, но океанът няма да е толкова огромен, ако не му достига тази единствена капка. И така, е, благодаря за вниманието и още веднъж се надявам 2010 година отново да имам възможност да провеждаме дискусия Prima di procedere al vero e proprio dibattito, lascerei la parola. Преди да пристъпим към дебата, Бих желал да дам думата за 4 минути на господин Талер, който е докладчик по темата присъединяване, е, преговор за присъединяване на Македония. Благодаря, господин председателю. Титъл за конструктивни говор, за ваш отговорен nastop, ki ste ga ravno kar izkazali. да е je to zelo много ви благодаря за конструктивното слово, което описва много добре е, положението е, в държавата и мисля, че е, това можете да почувствате и в атмосферата на парламентарната ни комисия. Все повече се засилва убеждението ми, че вие много добре представлявате като министър на външните работи своята родина, която има възможност да тръгне по пътя към присъединяването към Европейския съюз. Много важна беше изминалата или изминаващата година за вашата страна на 19 декември очакваме и важна стъпка от страна на Словения. Урегулирахте отношенията си с Косово, както и вие подчертахте във вашето изказване. Сега вече ни е необходим решителен пробив, така че да може да започне Македония своите преговори за присъединяване към Европейския съюз. Всички тези постижения са много важни и следва да бъдат приветствани вашето предложение за преки преговори е, с съседната ви Гърция е, също следва да бъде приветствано, за да се реши въпроса с името на държавата. Този въпрос е, съм убеден, че ще се обсъжда широко. И не може да не се запитаме защо толкова малко е прякото общуване между двете съседни държави. Мнозинството страни подкрепят присъединяването на Македония към Европейския съюз. Разговаряли сме и с гръцките колеги. Смятаме, че сега съществува възможност, която не бива да бъде пропусната. Според мен е важно да се отбележи срещата в Брюксел в края на октомври с господин Папандрео, мисля, че това беше едно добро ново начало за ново разбиране и взаимно уважение между двете държави. Следва да обединим усилията си, е, за да се постигне компромис. Като докладчик мога да изтъкна, че е, вярвам в подкрепата на съседните ви България и Гърция за членството на Македония в Европейския съюз. Вие вземате много важно централно място в своя регион, който има първостепенно значение за нас и за сбъдването на нашите общи мечти. Благодаря. Благодаря. Господин Талър, сега откривам дискусията. Първо давам думата на координатора на най-многобройната група НП. Господин Салафранка, две минути. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин министр за неговата готовност да води диалог с нашия парламент. Мисля, че думата диалог е ключов термин, когато се опитваме да решим проблемите които стоят пред нас. Много внимателно прочетох годишният доклад, подготвен от Европейската комисия за напредъкът на вашата страна и от името на моята група искам да кажа, че очевидно има значителен, видим напредък. Особено в борбата с корупцията, чрез закона за финансирането на политическите партии и на Македонският парламент. Също така напредък има в децентрализацията, достъпът на гражданите до правосъдие. И затова особено важно е да се подчертая факта, че вашето правителство винаги е било а, открито за участие в граждански и военни мисии на Европейския съюз навсякъде по света. Ключов въпрос обаче, както беше току-що правилно подчертано от докладчика, е да се намери решение на единственият проблем, който все още е нерешен. Би било срамота след постигнатият напредък по същество, по най-важни въпроси, от които, които Европейския съюз иска каквите кандидатки да решат, би било срамота, ако още един път процесът бъде спънат от въпрос, който не е проблем по същество, но е поне толкова важен, колкото съществените въпроси. Затова, както подчерта и нашият докладчик, очакваме решаване на този въпрос колкото може по-бързо. Това е нашето желание, за да може да видим официално решение за започване на преговори. А за да стане това, трябва да удвоим усилията си, за да намерим решение на единствената оставаща пречка а, по пътя, по който е тръгнала Македония. И въпросът, който искам да ви задам, господин министър, е следният. Как вие, по светлината на възможностите, а, които се откриват с изборът на ново правителство, как виждате вие възможността за отвояване на усилията за преодоляване на тази пречка? Добре съзнаваме факта, че много често а, се объркват а, дребните неща с големите а, и а, сенките с реалността. Благодаря, господин Салафранка. Сега господин Качин а, за две минути. Моля, спазвайте регламента за времето. Благодаря, господин председател, а, господин министър. Позволете да ви поздравя с успехите по пътя към облегчаване на визовия режим между вас, Босна и Херцеговина, а също, а, ако ги сравняваме, вие двете страни и направихте доста по-бързо своите реформи в сравнение с останалите и водите по отношение на изпълнение на плана за облегчаване на визовия режим, за което ви честитя. Обеден съм, че Македония, както и с другите две държави, т.е. и Черна гора също ще успеете. В Косово тази програма все още не е започнала. Така че е, ще бъде голям напредък, когато е, паднат е, визите е, на, в, през е, декември по предложение на външния министър. Направи ми впечатление, е, че споменавате години доста време а, се мислеше за определени дати. Аз а, ще предложа да избягваме да се позоваваме на конкретни крайни срокове. Все пак, вие сте постигнали голям напредък в Босна и Херцеговина. поне за босненците е, нещата не, не са толкова напред. Резолюцията за Сребреница още не е приета, нещо, което трябваше да стане много отдавна. И а, се, и се радвам, че а, Македония сега вече може да се превърне в а, мотор, който да а, води след себе си и другите свои а, страни съседки. Благодаря. Благодаря, господин Качен. Господин Танък, две минути. Благодаря. От времето на а, нашата политическа група искам да а, поздравя Македония и а, нашия приятел, министра на външните работи, е в напредъка към преговори за членство в Европейския съюз. И аз ви пожелавам успехи във вашите усилия. Вашето правителство води борба а, срещу корупцията, създава много благоприятен финансов и економически климат за чуждестранните инвестиции. Следи отблизо облегчаването на визовия режим и а, силно се надявам а, съветът да даде зелена светлина на безвизовия режим. Но трънливия въпрос с наименованието на бивша Югославска република Македония си стои – наистина новото гръцко правителство е по-гъвкаво, но този въпрос остава нерешен. Някои от избирателите в моя избирателен район смятат, че а, миниатюрна Македония има необосновани а, претенции към а, гръцката провинция Македония. Аз тук и предавам думите на някои от моите избиратели. Можете ли, господин министре, категорично да отхвърлите подобни претенции? Можете ли да потвърдите, че Македония няма никакви експанзионистични претенции спрямо своите съседи и приема своите граници за окончателни? Благодаря. Благодаря. Господин Танък, следващият оратор е господин Кукен.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 Аз също бих искал да кажа добре дошъл на господин министра при нашата комисия. Трябва да кажа, че за наше удоволствие да чуем и да слушаме добрите новини за вашата страна. Говорили сме по тези въпроси и по-рано. Ще продължим да ги обсъждаме изпълнението на всички критерии за отпадането на визовия режим, всички пунктове по копенхагенските критерии, което е изискване на комисията. И започване на преговори за присъединяване. Възможността за започване на тези преговори е нещо, което трябва да насърчи и останалите страни от региона. трябва да продължите работа по същият начин. Разбирам, че датата е особено важна за вас. През след 6 дни ще се отбележи четвъртата годишнина от даването на вашата страна на статут на кандидат. И през декември съветът най-вероятно ще потвърди че в най-скоро възможно време ще започнат преговори за присъединяване. Мнозина от тези, които се изказаха тук, споменаха вашите успехи. Мисля, че политическото положение в Македония е такова, че министър-председателят Горевски има голяма подкрепа в страната. това е добре. Това е предимство, от което трябва правителството да се възползва правителството трябва да вземе важни политически решения относно бъдещето на страната. Това ще потвърди, че той е в състояние да решава най-важните проблеми, пред които страната е изправена. Би било отлично, ако а, помогнете с всичко възможно за постигането на тази цел. Сега давам думата на госпожа Копа за две минути. Благодаря много, господин председател. Добре дошъл на министра на външните работи. Трябва да кажа, че много интересен интересно тече е този обмен на виждания. Ние също приветстваме вашите успехи. Това е много важно за целият регион на Западните Балкани, но все пак, както бе отбелязано, има нерешени въпроси. И това бе отбелязано не веднъж тази комисия. Следейки опита в Харватия и Словения, наистина преди да се е, премине към отварянето на преговори, трябва да се установят, да се решат всички въпроси, включително добросъседските отношения. След това чухме, че съвсем ясно новото правителство възнамерява да направи това. Е, много насърчително прозвучаха и думите на господин Груевски в това отношение. Е, и евентуалното приемане на едно съставно име на страната, което да включва а, а, името на а, географското наименование, под, е, което да се реши, е въпрос, който да се реши под егидата на ООН. Приветстваме усилията за бързо решаване на този въпрос. Но ключовия въпрос, господин министр, това отношение е въпросът за изграждането на доверие между страните в региона. Не само между вас и вашата страна и Гърция, но и между е, бившата Югославска република Македония и България това е, е решаващо и оттам а, той има а, влияние върху решаването на всички останали проблеми в региона. И така, при сегашните обстоятелства е, и а, при положително отношение на Европейската комисия и а, с подкрепата на новото гръцко правителство. Имате ли готовност да процедирате още по-напред, не само по отношение на решаване на въпроса с името, но и за укрепване на доверието в региона като цяло? Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата на господин Бризаджец за две минути. Е, Благодаря, господин председателю. Господин министр, преди всичко искам да ви приветствам с добре дошъл в Европейския парламент и искам да ви поздравя за успехите, отбелязани в доклада на Европейската комисия. Вие избрихте и постиженията, и това, което те първа предстои, включително обстоятелството, че е решен граничния проблем с Косово. Това е един отличен пример как могат да се решават е, нелеки проблеми в такива региони, като Балканите. Въпросът ми е, имате ли други положителни планове или набелязани инициативи за по-нататъчно развитие на контактите си с Косово? Благодаря. Мисля, че това е достатъчно като един първи кръг въпроси, за да дадем възможност на министъра да им отговори. Заповядайте. Благодаря много за вашите интерес, за вашите коментари, за вашите въпроси. Ще се опитам да отговоря колкото мога по-пълно. Благодаря на господин Талер за заключенията, които той прави като докладчик на Европейския парламент за Македония. Бих искал да отговоря на въпросите един по един. Първо ще отговоря на въпроса на господин Салафранка. Как разглеждаме възможността за удвояване на усилията за преговори с новото гръцко правителство? Искам да подчертая, че сме напълно готови за контакти, за размен на мнения, за общи проекти, не само по нерешените проблеми, но по всички въпроси от общ интерес за двете страни. А сега а, на въпроса на госпожа Копа, който е, вече сходен. Какви са нашите планове за изграждането на мерки за изграждане на доверие така че да можем да се сближим с нашите съседи и да подобрим отношенията си с всички тях. Отговора ми е да. А, трябва да се срещаме по-често, трябва да разговаряме. Трябва да кажа също така, че предложихме на гръцкото правителство отваряне на нов граничен пункт в, в, в близо до а, Маркова нога и Агиос Германус. Това са конкретни мерки, които ще улеснат контактите между хората и връзките между двете страни. Това са малки, но конкретни стъпки. С такива стъпки смятаме да подобряваме по-нататък нашите двустранни отношения. Друго, преди няколко дни бе подета ини... инициатива от финансовият министр на Македония, от мен, изпратихме писмо до министърът и министър-председателят на Гърция, господин Папандрео, предлагайки обсъждане за сключване на споразумение за избягване на двойното данъчно облагане, защото гръцкият бизнес а, а, има най-голямо участие в Република Македония, съществува желание двете страни да включат споразумение за избягване на двойното данъчно облагане, за да може да се създадат по-добри условия за стопанска дейност в, република, в моята страна. По отношение на въпросът на господин Качин за либерализирането на визовият режим. Трябва да кажа, че Македония е готова да сподели своят опит, както с Албания, така и с Косово. Ние ще споделим нашия опит по отношение на техническите въпроси и либерализирането на визовият режим. Искам също така да посоча, че в, тези страни, в тези страни албанците са мнозинство. В, в Македония те не са мнозинство но те ще бъдат първите албанци на Балканите, които ще пътуват безвизово в цяла Европа. това е символичен жест, но то е постижение за нашето многоетническо общество. Сега по отношение на резолюцията за Сребреница от Македонският Македонския парламент. Трябва да кажа, че ще препоръчам нашите депутати да разглеждат тази инициатива но ние, като македонско правителство, искаме да се присъединим към демократичния свят, като осъдим касапницата в Сребреница. Това ще бъде знак. Това е нещо, което всички политици в нашия регион не трябва да забравят. Бих искал да кажа и нещо по съвсем конкретният въпрос на господин Танок. Той попита какво ще кажа във връзка с загрижеността, опасенията на нашите гръцки съседи във връзка с провинция Македония в Гърция. Ще кажа две неща. Най-напред, Македония е единствената страна в нашия регион, в чиято конституция ясно е казано, че страната няма териториални претекции към никоя съседна страна. И това е принцип, ценност, който се зачита от всички политически субекти в Република Македония. Този факт съответства на желанието за зачитане на териториалната цялост на всяка суверенна държава. Македония е, може би е единствената страна, от Словения до Кипър, в този, тази част на света, което има ясно определени и точно означени граници с всички свои съседи. Тоест, не може да има каквито и да е претексти за да, а, гранични спорове. Бих искал също така да подчертая, че през последните 19 години на нашето независимо съществуване не е имало нито един инцидент, който да затрашава сигурността между Македония, на Македония и Гърция. Македонски и гръцки войници служат, служиха и продължават да служат в мисията Айсак в Афганистан, където Македония е изпратила 3,1% от войските си. И ще кажа нещо, което е мое лично убеждение и убеждение на всички, които мислят рационално. Съществуването на една единна, суверенна, интегрирана държава като Македония не може да бъде заплаха. Тъкмо напротив, това е предимство за нейните съседи. И сега, ако ми разрешите да разкажа един анекдот след всички тези сериозни отговори – Македония в момента има 8 хеликоптера. Два от тях са подарени от Гърция и ние много благодарим а, за това. А сега да отговоря на въпросът на господин Кукан. Благодаря много за вашите забележки по отношение на имиджа на правителството и обществената подкрепа, на която той се радва. В отговор на вашият въпрос ще кажа да, възнамеряваме да се възползваме от тази широка обществена подкрепа за провеждането на реформи. Правителството на Македония е решено да положи всички необходими усилия, за да проведе плодотворни реформи в сопанската сфера, в правосъдието, образованието, за борба с корупцията и организираната престъпност. Ние сме млади политици, искаме да създадем една съвременна, развита страна, която да може да отговори на предизвикателствата на съвременна Европа и съвременния свят. И накрая бих искал да отговоря на въпроса на госпожа Ибрезагич. ние заедно с Черна гора признахме независимостта на Косово. Както казах, границата ни с Косово е ясно обозначена и определена. Неодавна се срещнах с колеги от Прищина, които бяха на официално посещение в Македония. Очакваме по-нататъчни положителни крачки в нашите отношения. Македония ще увеличи нивото на нашето бюро в Прищина, като то ще стане посолство и в скоро време ще имаме първия македонски посланник в Прищина. Надяваме се, че Косово много скоро ще изпрати първия си посланник в Македония, което ще увеличи възможностите за двустранно сътрудничество. Благодаря. Благодаря, господин министр. Сега да продължим с още един кръг от въпроси. Започвам с господин Валчев за две минути. Благодаря. Благодаря, господин министър. Радвам се, господин министър, че пак сте в комисията по външни въпроси. Надявам се, че 2010 ще бъде успешна година, не само е, поради отпадането на визовите изисквания, но и защото ще бъде определена дата за начало на преговорите. Позволете да ви задам три въпроса. Моите колеги вече зададоха въпрос за Гърция. Напълно съм съгласен, че имате е, възможност за решаване на въпроса. Бихте ли очертали своите виждания? Как би, тря... би изглеждал един компромис? Защото според мен, за да се стигне до решение, трябва да има компромис и от двете страни. Позволете също така да задам въпроса за името на летището в Скопие. Мисля, че ще бъде наистина един жест на добра воля, ако промените името. Много трудно може би ще бъде по вътрешни причини, но както бе казано и тук вече, вашата позиция е силна и мисля, че това ще бъде един хубав жест на добра воля, ако промените името, защото в края на кращата гледаме напред а, ако гледаме само в миналото, това няма да ни е, доведе до никъде. Вие бяхте, вие сте доста смели по отношение на отношенията ви с Косово. А ще ни разкажете ли за отношенията си с Сърбия, защото четем, че сърбите не са много доволни от това, което правите по отношение на признаването и а, на границите. И не на последно място, често виждам реклами. Инвестирайте в Македония. Разкажете ни, моля, колко ефективна е тази реклама, колко привлича чуждестранните инвеститори и какво е, е, си поставяте за цел по отношение на чуждестранните инвестиции, е, защото смятам, че те са решаващи за развитието на региона. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Салавракас. Две минути. Благодаря, господин председателю. Особено съм удовлетворен, че днес имаме възможност да разговаряме с външния министр. Много впечатляваща е биографичната справка, която получихме. Още повече, като отбележим обстоятелството, че той е специализирал и в Харвард. Искам тук само да отбележа, че изложените тук становища изцяло противоречат на изказванията на президента на страната по време на неговото официално посещение в Австралия, защото там прозвучаха съвършено други нотки, а, а включително и въпроса а, за а, Пиринска а, Македония, за е, а, това, че има нерешени а, проблеми а, с България по отношение на границите. Две съседни на Македония държави, освен Гърция, България и Сърбия, реагираха остро на тези изказвания. Силно се надявам да се подобрят отношенията с съседните страни, които в момента не са толкова добри. Още повече, в момента страната преживява труден момент от гледна точка на економическото си развитие, защото за периода 2009-2013 година са предвидени 440 милиона евро, без да има одобрени проекти, чрез които да се освоят тези средства. Мисля, че въпросът е важен за всички страни, включително и за моята Гърция. Благодаря, господин Салавракос. Следващия оратор, господин Бреда, две минути. Благодаря, господин председател. Искам и аз да поздравя а, македонското правителство за а, напредъка в а, публичната администрация, полиция, полицията, правосъдието и така нататък. Препоръките на комисията да се започне преговори е положителен знак и трябва да насърчи политическият елит в Македония да направи необходимите реформи. Затова е, считам, че е, съветът през декември 2009 година несъмнено ще потвърди препоръката на комисията и ще определи дата за започване на преговори с страната. Това решение ще бъде много силен знак за страните от Западните Балкани, Балкани които ще видят, че онези, които изпълняват условията, имат много ясна европейска перспектива пред себе си. Имам един единствен въпрос към вас, господин министър. Той се отнася до проблемите, които вече многократно бяха споменати тук. Въпросът е следният. Определенето на дата за начало на преговорите, ако се вземе такова решение, дали то ще улесни решаване на различията с Гърция. Дали взимането на подобно решение ще бъде а, а, стимул за решаване на проблема или ще го затрудни решаването му? Благодаря. Благодаря. А сега? За две минути а, господин Канелис. Госпожа Канелис, извинявайте. Благодаря, господин председател. Като гърче ние смятаме, че Европейската комисия дава добър съвет да започнат преговори а, след като се решат тези въпроси. Но е, това е важно и за Европейския съюз, важно е за, за други страни. А Македония трябва да бъде насърчавана а, за постигнатия напредък, а не да се връща назад поради спорове. Това би било лош знак за останалите защото ние поставихме критерии за а, присъединяване, вие работите за да ги постигнете и после въп... заради един а, спор да се окаже, че не получавате това, което ви а, обещано няма да е добре. Все пак Македония трябва твърдо да се ангажира да реши въпроса с името и да поддържа добър темп на напредък. Искам да ви задам въпроса и по отношение на дискриминацията, тема, която се засяга в доклада. Казва се, че има и напредък в намаляването на домашното насилие, но остава висока степен на загриженост по отношение на участието на жените в политическия живот, равенството между половете, по отношение на заедостта и особено а, по отношение е, на сексуалните младсинства, които изобщо не се ползват с никаква законна, законова закрила. А, какво се прави в това отношение? Благодаря. Благодаря, госпожо Каналисен. Сега господин Хунтис, две минути. Благодаря, господин председателю. Много интересно ми беше да изслушам изказването на министъра и искам да му благодаря за него. За нас, гърците, е още по-интересно да чуем неговите думи, защото всички политически сили искат добри взаимоотношения на основата на сътрудничеството и приятелството между двете страни. Беше даден пример с, с участието в мисии в Афганистан, но това е следващата точка от дневния ни ред, а не сегашната. Има един проблем. Някои смятат, че той е вътрешен, балкански, неразрешим проблем, но решение трябва да се намери. И трябва най-сетне да намерим начини, които да сложат край на проблемите, които възникват от Балканите. Аз смятам, че гласът на левите партии трябва да бъде чут отчетливо. Въпросът ми към вас е следният. Може ли да се каже, че всички политически и обществени сили в Македония подкрепят правителството по отношение на името на държавата. Благодаря, господин Хунтис. Госпожа Янако. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на господин министр. Бих искала да кажа, че когато ви слушах днес и слушах другите изказвания, ми се струва като че ли а, името като че ли не е чак такъв важен въпрос. Мисля, че сме а, всички наясно, че вие сте вече на път към Европа. Просто а, трябва да се съгласите а, а, с това, което бе решено на нивото на ОНЕ. Трябва да има споразумение по този въпрос в, от Гърция в вашата страна влиза големи инвестиции. Докладът на комисията е положителен, но между редовете се личи, че има няколко нерешени въпроса. Личните свободи, правата на малцинствата, положението на жените е трагично, има корупция, има трафик на човешки същества, на жени. Но и нещо, което не е вписано в доклада на комисията, е факта, че от правителството се издават, така идват някои националистически сигнали. Има пропаганда насочена към вашите съседи. Това не значи, че, гърз, че, че Македония иска да че вие ги заплашвате. Но Изглежда, че едно ново поколение, което расте сега в а, страната, а, в, а, което учи по тези учебници, расте с това. Аз съм била сега спахната министър на просветата и знам какво значи това. Благодаря, господин Жинака. Сега господин Кирилов. Uh, it да продължим в този тон. Мисля, че е, това е добър знак по отношение на визите, защото е, е, е вярно. Младите растат с тези учебници, е, които ги, е, ги надъхват в омраза с прямо съседите, така че е добре да могат да пътуват безвизово, да видят каква е реалността. А, също така искам, господин е, министр, да ви поздравя за добрите резултати на изборите. Искам да поставя един а, човешки въпрос, с който сме запознати. През април с моя български колега от НП искахме да проверим многото оплаквания за лошо състояние на гробищата на българските войни в вашата страна. Бяхме шокирани. Положението наистина е ужасно с войнишките паметници. Имахме среща с вас, господин министър, с заместник премиера Воцевски. Става въпрос съвсем човешки а, проблем за паметта на хората и за контактите между хората, защото българите искат да посетят тези войнишки гробища и да видят паметните плочи на своите роднини. Не става въпрос а, а, само за а, пари, защото знаем, ние, вие нямате средства, българите могат да помогнат. Господин Боцевски няколко дни по-късно подаде своята оставка като вице-премьер, но вие сте тук, господин министър, за това много а, бих искал да чуя защо не успяхме да ви убедим. Бяхме, бяхте много дружелюбно настроен, много приятелски протече нашата среща, обещахте ни, а после нищо не направихте. Обяснете, моля ви. Благодаря. Благодаря, господин Кирилов. Господин Вайкъл, две минути. Е, Благодаря, господин председателю. Уважаеми господин министре, много се радвам, че сте днес тук на посещение в парламентарната ни комисия и се радвам, че е постигнат практически напредък е, в реформата. Радвам се е, също така, че бъдещето е изпълнено с перспективи за е, развитие на традиционно приятелските отношения на вашата страна. Много се радвам, че имаме тази възможност да разговаряме непосредствено с вас. Това ще се разшири още повече чрез въвеждането на безвизов режим, когато македонските граждани и най-вече македонските младежи ще могат да пътуват свободно. И да се убедят, че за Македония бъдещето е по-важно от миналото. Разбира се, историята на всяка нация е важна, но историята, миналото, не бива да засенчват всичко останало и да се превърнат в спирачка за модернизирането на обществото. Важно е Македония да не се вторачва в миналото, а да бъде една съвременна, прагматична държава, която може да намери общ език за общуване със своите съседи. Това е голям приоритет, особено за хора като вас, господин министре. Благодаря ви за изразената солидарност в мироопазващи мисии в различни части на света, както и за отношението ви към Косово. Благодаря, благодаря господин Петърле, две минути. Велико помимност. Благодаря. Винаги съм бил убеден в, в в значението на присъединяването на Македония към Европейският съюз. Както за страната, така и за целият регион. Приветствам напредъкът на страната, приветствам вашият оптимизъм и надявам се, че няма да има засечки по този път. Защото всичко това е важно не само за Македония. Радвам се на това, което чух от господин министр за състоянието на македонската економика. Приветствам постигнатите резултати в решаването на граничните въпроси. И сега мисля, че Македония отговаря на изискването за свободно движение на хора. И по тази причина се може да посрещне много македонци у нас от едната година нататък. Разбира се, още много може да се направи, много жестове могат да направят а, съседните страни. Надявам се, че ще видим повече такива жестове, като например отваряне на нови гранични пропусквателни пунктове. Искам да попитам, правителството възнамерява ли да подеме нови инициативи а, за регионално сътрудничество и трансгранично сътрудничество? Благодаря, господин Петърле. А сега, господин Матева. Благодаря. Като начало ще искам да кажа, че две години съм работила в Скопия, 2007-2008, като съветник от името на Обединеното кралство, като част от помощта му за Македония. Извинете, госпожо, микрофонът ви не е включен. Бихте ли използвали съседния микрофон? приспадам това от времето ви за изказване. Искам да кажа от началото, че две години работих в Скопия, 2007-2008, като съветник от името на британското правителство, част от политиката на Обединеното кралство за подкрепа за Македония. И в съда бяха заведени дела, свързани с корупция. В рамките на две години имаше осъдителни присъди, конфискация, бе приета нов, бе изготвен нов наказателен и нов наказателно-процесуален кодекс. Част от тези нормативни акти бяха приети бихме също така казали, че е добре да се публикуват всички тези дела с присъдите. Има така, разпоредби за прозрачност, новоприятия закон за, политическия, за политическите партии. Така че видях и ангажимента и капацитета на страната в реформите. Затова поздравявам страната ви за постигнатото. Продължавайте с реформите. Е, също така бих е, желала в е, съвета също се подкрепи предложението на комисията за определена дата за начало на преговорите. Мисля, че това а, а, е, би било едно решение взето на базата на постигнатото от страната по достоинство. Едно такова постижение ще бъде е, премахването на изискването за визите и определенето на а, дата за а, преговорите сега. В също време, но трябва да се реши въпрос с името и да не се наказват хората в Македония, които работят за процеса на присъединяване. А ние насърчаваме а, това, че а, всяка държава кандидатка трябва да се оценява по постижението. В заключение смятаме, че а, а, определенето на дата ще помогне за решаването на преговорите, иначе ще има само обвинение в нечестност, което няма да помогне за преговорите. Благодаря. Благодаря, госпожа Макавей. С това, а, преди да приключим, господин Комотакис, Комитакос, две минути. Благодаря, господин председателю. Господин министре, както и други изказали се до тук колеги, виждам напредъка в стратегическото ви решение да се присъедините към Европейския съюз. Приветствам този напредък и същевременно признавайки добрите е, постижения в редица области, не мога да не отбележа е, това, че има стъпка назад е, в отношенията с съседните страни. Правителството на господин Груевски влуши отношенията между бивша Югославска република Македония и Гърция, България също. Какво е, възнамерявате да направите за поправяне на съществуващото положение. Тук бяха а, посочени редица а, стъпки, които могат да се а, предприемат или да не се предприемат в името на по-добрите добросетски отношения. Аз ще ви дам само един пример. Аз съм виждал отпечатани и разпространявани в търговската мрежа географски карти, в които Солун е включен в пределите на Република Македония, така както тя е наречена на картите. Готови ли сте да приемате един компромис Република Северна Македония да бъде наименованието? Представете си Скандинавия – Дания, Швеция, Норвегия. Я си представете, че някой от тези държави изведнъж реши да се нарече Скандинавия. Не смятате ли, че останалите скандинавски държави ще възразят? Благодаря. Благодаря, господин Комоцакос. Господин министре, заляхме ви с въпроси, не ви завиждам. Но ви пожелавам успех в отговорите. Very high interest благодаря за въпросите. Високо ценя интересът към тези проблеми. Всичко това ще ни мотивира още повече в нашата работа и показва, че се приближаваме към един истински дебат за интегрирането на Македония в Европа. А, сега на господин Моцакос, на господин Комуцакос ще отговоря първо. Още един път искам да повторя. Македония е мирна, млада, съвременна държава, която се интересува и което иска да развива сътрудничество със своите а, съседи в сигурност, а, благосъстояние, както за страната, така и за целият регион и нашите съседи. Искам да напомня, че на 28 януари 2008 година, няколко месеца преди срещата на върха на НАТО в Букурещ, при е, разговорите, които водихме в е, Охрид с посланник Василакис и посланник Димитров по това време, аз е, им представих проекто, проекто съвместна декларация или споразумение, както искате го наречете. В, в, в която се е, обявяват принципите на, за сътрудничество, за читане на териториалната цялост и партньорство. Тоест, ние сме готови за приятелски, добросъседски а, отношения, сътрудничество при условия на взаимно зачитане и уважение. А, ние виждаме възможност, която, това, че, това като възможност да помогне. Факта, че гръц, гръцкатия бизнес е най-много силно представен в Република Македония, доказва, че между нас има повече общи неща, отколкото различия. Факта, че егейският бряг на Гърция е най-посещаваната туристическа дестинация за гражданите на Република Македония, показва, че контактите между хората, обикновените хора са по-близки и по-лесни, отколкото тези между политиците. може би господин Комоцакос и той и ясно принесли за това неотрадно положение на нещата, но нека се опитаме а, да направим този диспут нещо, което бъдещите докторанти ще разследват и което ще остане в миналото. И следващо ще остане в миналото. Сега на госпожа Маковей искам да благодаря за нейният искрен принос за това, което Македония, истинското, е, нейното признаване за усилията на Македония в борбата с корупцията. Опитваме се да изградим устойчива система, която да е независима. И ние също се радваме, че нашият напредък се отбелязва от международната общност. Бихме искали да продължим да бъдем една прозрачна страна, в която данокоплатецът да има последната дума. Сега на господин Петърле ще благодаря също за неговите а, топли думи, оценката за нашите реформи. Какви регионални инициативи могат да бъдат от полза за Македония и нейните съседи? Искам да подчертая, че Република Македония би искала да й се обърне по-голямо внимание